други ден. Така че не е вярно това, че господин Туск в момента се занимава с предизборна кампания, а в момента подготвя срещата на високо равнище утре в Рига. Уважаеми дами и господа. Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen. Уважаеми колеги, нека да внесем яснота. Господин Юрек, съветът е представляван от съответното председателство. Тоест, днес а, присъства госпожа министър, което е съвсем нормална процедура. Господин Туск е председател на Европейския съвет. Това е друг, друг орган от съвета на Европейския съюз. Съвета на Европейския съюз ам, ни информира след като имало съвет И искам да кажа, че изказването ви тук няма нищо общо с предизборната кампания в Полша. Това го знаем всички. Сега преминаваме към избора на заместник-председател. Съгласно членове 15, 17 и 20 от нашият правилник съм получил следните кандидатури. Господин Фабио Масимо Касталдо. Освен това има и друго предложение с вашето съгласие да се издигне кандидатурата на госпожа Анели и, и Етен Меки. Кандидатите ме уведомиха, че са били предложени с ваше съгласие. Изборът ще бъде извършен чрез тайно електронно гласуване. Първо ще извършим проверка ще има пробно гласуване. Първо екранът ще покаже за какво ще гласуваме, за заместник-председател. Показват се имената на кандидатите, маркирайте името на кандидата по ваш избор, като използвате сините клавиши отстрани като с тези копчета или клавиши може да сменяте позицията нагоре или надолу. След като вече сте определили вашия кандидат, моля натиснете а, а, клавиша с плюс отгоре. понеже има двама кандидати и ако искате да се въздържите, може да натиснете а, копчето. А, по средата. Ем, лампата светва в синьо, но вие сте се въздържал. Това е възможно също като вариант. Освен това, възможно е и да не участвате в гласуването, може да решите както искате. Монсерат Кабае ем, отново ще бъде обект на гласуване и ем, Миген Джонсън е, е другият пробен кандидат. Сега започваме с пробното гласуване. Моля ви да изберете съответния пробен кандидат. Виждате на вашия екран, че се изписва а, пробно гласуване може или Кабая, или Джонсън да изберете. С а, курсора нагоре или надолу може а, да изберете вашия кандидат. Като сте избрали вече желание от ваш пробен кандидат, моля да натиснете съответния клавиш плюс за или а, другите клавиши за въздържало се и така нататък. Всички ли ам, взеха участие в пробното гласуване? Питам още веднъж, дали всички взеха участие вече в пробното гласуване? Край на гласуването. Госпожа Кабае е, е спечелила с голямо мнозинство. 309 гласа е получила.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 Но а, искам двамата кандидати да се представят, защото аз въобще не ги познавам. Аз не искам да се кандидатирам. В нашия правилник това не е предвидено. Е, изборът се извършва без да има представяне на